Шест предложения за резолюции по Уга... относно Уганда и проекто закона за борба с хомосексуализма. Господин Кашман, имате думата като автор. Благодаря. Е, наистина. Моля е, за вашето разбиране. Нека да е, спрем с процедурните въпроси и да обърнем внимание на дискриминация, човек би си задал въпроса какво общо имат с нас законопроектите в Угандийския парламент. Но според мен всяко нещо, което нарушава правата на човека, има отношение към нас. Според законопроекта, всеки, който е уличен е, в хомосексуализъм, е го грози доживотен затвор или смъртна присъда. Всеки, който не каже, че сина му, дъщеря му, най-близките му хора а, са а, хомосексуалисти, ще бъдат обвинени за а, недоносителство и ще бъдат в затвора. Същото се отнася до учителите, до наемодателите, до всеки, който работи за защита на тази група от населението, включително лекари, активисти на неправителствени организации, активисти на движението е, за репродуктивно здраве, всичко уж в името на борбата с хив спин. Нека да преодолеем предразсъдъците си и да защитим онези, които са наистина беззащитни. Приветствам изявленията на редица правителства, като британското, швейцарското, френското, както и на администрацията на президента Обама, които заклеймяват законопроекта в Огана. Нека да присъединим своя глас, за да бъде по-ясно чут. Благодаря, колега Кашман. Госпожа Шаки, имате за две минути думата. Благодаря. Тук имаме представители на Дома на европейската история. Миналата година в Уганда бе представен този законопроект е, против хомосексуалността, който заплашва с е, доживотна присъда и дори смърт като закона ще се отнася не само за заподозрени, но и за всички, които не са съобщили за подобни е, престъпления в кавички. Е, нашата притеснение е, че свободата на сексуалната е, ориентация, както и свободата на човешките права, е, ще бъдат нарушени. А това не са само европейски права, това са универсални човешки стойности. Ние е, ценности. Ние сме а, против смъртната присъда също. Има проблеми с неправителствените организации, на които може би ще се наложи да прекратят своята дайност в Уганда. Затова се присъединяваме към международната общност, която се появява против този закон. Благодаря. Благодаря. Господин Танък, една минута. Уганда е християнска Уганда, Уганда е християнска страна. Хомосексуалността е незаконна, както и в много африкански страни. Разбира се, ние трябва да сме предпазливи, когато налагаме своите ценности върху другите, за да не навредим. Но не бива да се притесняваме да изкажем възмущението си срещу този скандален проектозакон. закон той, би, той не само би навредил на хомосексуалистите, той би, той би увредил репутацията на Уганда пред света. Уганда през последните две десетилетия предприела сериозни крачки напред и за някой е пример в развитието на Африка. Защо парламентаристите на Уганда искат да да зачертаят всичко това с решението да се екзекутират хомосексуалисти на публично място. Нека в този парламент и в други парламенти да изразим възмущението си и да убедим президента да наложи вето. Благодаря, господин Танък. Госпожа Луначек, две минути. Благодаря, господин председателю. Някои от предишните оратори изложиха подробности за законопроекта в Уганда. Но нека ви разкажа нещо друго. Преди 45 години бях в Кампала, Уганда, и имах среща в една пицерия с представители на общността на хомосексуалистите, лесбийките, бисексуалните и транссексуалните. Но собственикът е, ни е, предупреди, че има опасност от е, нападения от воинстващи елементи. Тази вечер не се случи нищо, но според мен това бяха наченките на растящата хомофобия в Уганда. Сега е факт, законопроекта, който не просто криминализира хомосексуализма. Така или иначе, той вече е криминализиран в Уганда, но го наказва вече с смъртно наказание. Да се твърди, че хомосексуализма няма нищо общо с Африка, е нелепо. Хомосексуализмът винаги е съществувал във всички култури, континенти, исторически периоди. И много се радвам, че постигнахме споразумение по една а, съвместна а, резолюция. Това ще а, засили позициите на а, хората, а, които имат хомосексуална, бисексуална или транссексуална ориентация. Това е защита на правата на човека навсякъде по света и искам да ви, ви припомня, че съгласно споразумението от Котоно трябва да се зачитат всички права и свободи. Приветствам внесеното предложение и се надявам, че то ще бъде единодушно прието. Има много организации, които се борят за правата на лесбийките, хомосексуалистите, транссексуалните и бисексуалните и ние трябва да ги подкрепим. Благодаря, госпожо Луначек. Заповядайте. Следващия оратор е Штифлер. Господин председател, господин комисар, въпросът е, с който разискваме сега е проектозакона пред парламента в Уганда. Той не би трябва да бъде допуснат. От години насам неправителствените организации бият тревога за насилието срещу това население. Ако бъде прият новия закон, той ще влуши ситуацията, тъй като застрашава с доживотен затвор или смъртна присъда хомосексуалистите. Това няма да подпомогне борбата срещу спин. Освен това, законът задължава всеки, който е, който е уведомен за хомосексуално поведение, да информира за него властите под страх от наказание всички международни правозащитници и организации трябва да се мобилизират този проект закон. Председателят, покъсва, председателят прекъсва ораторката. Мога ли да ви помоля да четете малко по-бавно? Този закон беше осъден категорично от правозащитниците в цял свят – и от много държави, като Франция, Съединените щати и Европейския комисар по въпрос на развитието де Дехухт. Уганда трябва да спази своите международни задължения, както и ангажиментите поети по споразумението Котону. Уганда трябва да, трябва да спази ангажиментите, които е поела. Благодаря. Колеги, госпожо, ако бяхте прочели малко по-бавно, повече колеги щяха да разберат вашето изявление. Онези, които искат да четат, моля ви, предайте текстовете на преводачите предварително. Сега, господин Качмарък, една минута. Господин председател, дами и господа. Не е редно да изобщо да се занимаваме с този въпрос, защото защитата на правата на хомосексуалистите е част от общите борба за правата на човека и никой не може да бъде поставен вън от тази обща борба. Така че проблема не е нов, но не можем да отричаме, че това е нарушение на човешките права. Коментира се тук, че нашия интерес по тази тема показва, че ние се държим като неоколониалисти, че се намесваме в работата на други народи. Но това не е така. Това са универсални права. Не е въпрос само да взимаме решения. Не следва да си затваряме очите пред подобни ситуации. Благодаря, господин Кацмарек. Сега господин Ариф, моля. Господин председател, скъпи колеги, много се радвам, че днес можем да разискваме проекта, проекто закона за борба с хомосексуалист, внесен пред парламента в Уганда. Този парламент е насочен срещу основните свободи. Отправям искане към парламента на Уганда да не приеме този закон. Международните организации и неправителствените организации се изразиха против този законопроект. Европейската комисия и държавите членки както и президентът Обама също осъдиха проекто закона. Ето, аз, ето защо аз призовавам Европейската комисия да направи да предприеме мерки пред парламента в Уганда да не приема този законопроект. В заключение искам да напомня, че всеки е свободен да избира своята сексуална ориентация, без да се страхува, че ще бъде подложен на преследване. Благодаря ви. Благодаря от името на зелените Румева и Руеда. Благодаря. Го... Бяхме готови да говорим за Минато Хайдар, но а, сега има промяна. Все пак и въпроса за положението на хомосексуалистите в Уганда заслужава внимание. Надига се хомофобия. Защитата на малцинствата – на правата на човека е всеобщо призната и законопроектът, внесен в парламента на Уганда, заслужава политически отговор. Всеки, а, който е обвинен в а, хомосексуализъм, е заплашен от а, доживотен затвор а всеки, дори хетеросексуален, който е обвинен в недоносителство, може да а, отиде в затвора за до 3 години, което означава, че всеки от нас потенциално може да бъде осъден по такъв закон. Хомосексуализмът е гарантиран от международното право и неговите инструменти. Той е част от неприкосновената лична сфера. Затова призоваваме международните донори, правителствени и неправителствени, да оттеглят помощта си, ако бъде прият закона. И най-категорично се възпротивявам на смъртното наказание следва съветът и комисията да разговарят с угандийските власти, е, за да не се допусне това грубо нарушение на правата на човека. Припомням на угандийското правителство какви задължения има съгласно международното право. Благодаря. Благодаря, господин Ромева и Руеда. Госпожа Гомес, една минута. С... Ние трябва да се намесим с цената на всички инструменти, които имаме в, които имаме в рамките на споразумението от Котону, за да може да се сложи край на това предложение. Трябва да прекратим економическа помощ за Уганда. Когато разбрахме какво се говори в това предложение, колко абсурдни са предложенията, да ви дам няколко примера. Е, за нас така става ясно, че хомофобията е дълбоко залегнала в тази култура. Изключително шокиращо е и ролята на Американската евангели... евангелистка църква там. Европа трябва да направи всичко възможно на място в съответните страни, за да се бори с вредните влияния на носителите на нетолерантност. Благодаря, госпожа Гомес. Сега господин Янес Мануел Гарсия. Една минута. Господин председател, много се радвам, че колегите от всички политически групи са единодушни в осъждането си на проекто закона, внесен в парламента на Уганда. Поисках думата, защото исках да повторя казаното от колегите. Искам да се присъединя към казаното от господин Кашман и други. Борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, особено във връзка с хомофобията и заплахата от смъртно наказание, изискват от нас да сме твърди. Трябва да призовем комисията и съвета да проявят твърдост като нашата, докато този несправедлив закон не бъде отменен, защото с него Уганда се връща в епохата на колониализма. Благодаря ви. Сега спонтанните изказвания. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също искам да заявя, че съм разгневен и възмутен от е, предложения законопроект, който криминализира хомосексуализма и недоносителството за сексуалната ориентация на гражданите. Това е недопустимо. Също така искам да подчертая, че днешната ни дискусия се води в един по-общ контекст, когато говорим за второто преразглеждане на а, договора от Котуно, по който Уганда е страна. В него се включват и разпоредби за правата на човека. Тази седмица а, чухме госпожа Жоли в а, парламентарната комисия по развитието а, за напредъка в рамките на договора от Кутуно, и мисля, че е, трябва да държим сметка и за този по-общ контекст. Благодаря на е, господин Преда. Давам думата на следващия последен оратор. Господин председател, искам да добавя следното. До година през май в е, Уганда ще се проведе конференция за преразглеждане на римския статут за да се преразгледа статута на Международния съд. И мисля, че Уганда е тази, която трябва да преразгледа собственото си законодателство. Благодаря. Господин комисар, имате думата от името на комисията. Господин председател, уважаеми депутати, комисията ми е много притеснена от проекто закона против е, хомосексуализма, подаден в е, Уганския парламент. Там се повдигат много сериозни въпроси за човешките права и комисията се отнася към това много сериозно. Е, криминализацията на хомосексуалността и предвидената наказания са в противорез с духа на Конвенцията за човешки права. Унганда е страна по тази конвенция и трябва да спазва тези права. Националното законодателство трябва да се съобразява с изискванията на разпоредбата за човешките права. Също така трябва да се подкрепя и декларацията на Обединените нации – за декриминализиране на хомосексуалността. Комисаря Дегухт лично повдигна тези е, опасения още миналия ноември в писмо до Луганския президент. Там се подчерта, че спазването на човешките права е от голямо значение за Европа и за Европейския парламент. Той също така увери, че едно се надява, че подобно законодателство няма да бъде допуснато. Същия въпрос бе повдигнат и от представителите на мисиите на Европейския съюз в Уганда по време на срещи и с министър-председателя и с министри, по време на 8 срещи и с представители на Организации за човешките права. На 3 декември местната тройка и председателя на Европейския съюз се срещнаха с местни лидери, и изказаха своите притеснения – и напомниха за задълженията на Оганда по международни договори. Министърът цитира местни традиции и е, коментира, че има организирани кампании, които се възползват от бедните хора и ги настройват срещу хомосексуалистите. Той се ангажира лично да се заеме с въпроса и да говори пред парламента с цел те да могат да вземат по-отговорно решение. Отговора на министра беше, че в духа на партньорството с е, Уганда ще се търси и преразглеждане на предложеното законодателство, така че да се спазват изискванията за недискриминация по сексуална ориентация. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата ще гласуваме в края на заседанието. Сега има 7 подадени предложения за Изаербайджан, проблема с свободата на изказванията. Моля. Благодаря, господин